дневния ред. Египет и по-специално случаят на Джулио Веджини. Започваме с авторите на резолюцията. Първа думата има госпожа Барбара Лохбилер. Thank you, Chair. The human rights благодаря ви, госпожо председател. Положението с правата на човека в Египет е трагично и се влушава. Египетските власти потъпват основните свободи, протестите са възпрепятствани, активисти правата на човека са преследвани, заплашват се с закриване НПО. И всички, които се противопоставят на тези действия, са изправени на истинска опасност. Те са задържани в продължение на седмици и месеци без никакво повдигане на никакви обвинения. Има и много случаи на беседно изчезнали задържане лица, голяма част от тях сигурно са загинали при изтезания. Отговорните за нарушаването на правата на човека почти никога не се подвеждат по съдебна отговорност. Когато посетих Египет преди няколко седмици, тялото на загиналият италиански докторант Речини тък му беше открито и беше много красноречив фактът, че в срещи ми с редица активисти, журналисти и дипломати те, те заявиха, че членове на службите за сигурност на страната вероятно носят отговорност за този подобни случаи. Европейския съюз трябва да отправи много ясно послание към Египет. Репресиите на правата на човека няма да доведе до просперитет и стабилност за страната, докато не, няма съществен напредък по отношение на правата на човека в Египет, Европейския съюз няма да стане негов съюзник и ще продължава да поддържа забраната за експорта и износа на оръжие към страната. Колегата Белдър има думата. Благодаря, госпожо председател. Ужасяващото убийство на господин Реджени може да се окаже сериозен повод за нарушаване на отношенията между Европейския съюз и Египет. Резултатите от смесеното разследване на италианските и египетски власти трябва да бъдат оповестени. Ние трябва да изчакаме тези резултати, Европейският е, съюз е, настоява е, закона за богохулството да бъде отменен в тази страна. И ние следва да преразгледаме политиката си към Египет. Благодаря. Господин Корал има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Джулио Реджени е млад европеец, който е имал стимул и желание да допринесе за изграждането на едно демократично общество. Явно той е поставил въпроси, които са поставили в неудобно положение египетските власти. Това, че той е казвал неща, които не са били угодни, са довели до там той да бъде подлаган на мъчения. Джулио Реджени можеше да бъде нашия брат, нашия син, нашия братовчет или нашият внук. Необходимо е Европейския съюз да вземе решителна позиция по отношение на Египет. Трябва да се изяснят обстоятелствата около смъртта на Джулио Реджени. Не трябва да има сянка на никакво съмнение. Всички съмнения трябва да бъдат разсеяни. Необходимо е да сме сигурни, че властите не покриват а, а, тези, които са пролели неговата кръв. Благодаря ви. Председателката, господин Бургезио, заповядайте. Президенте, черто верите. Благодаря ви, госпожо председател. Истината, да, тя е важна. Истина и справедливост за Джулио Реджени. Това поисках от а, службата за външна дейност на Европейския съюз. Но върховната представителка госпожа Могерини не посмя да каже и дума за случая на Джулио Реджени. А, ние не подписахме резолюцията, защото според нас е, тя не е достатъчно силна в своята редакция. Да обвиняваме режима в Египет, да, той със сигурност носи отговорност за недопестимо поведение. Но въпросът ми е, кой всъщност управлява Египет? Морси ли? Преди кой управляваше мисюлманското братство, също толкова прекрасни демократи, но тогава Европейския съюз си мълчеше и нищо не казваше. А днес твърдим, че трябва да защитаваме свободата на пресата. Поведението на Европейския съюз е малко като ток с променливо напрежение. Някой път настояваме, друг път си мълчим. А тук говорим за смъртта на един достоен млад човек, който пожертва живота си за економическите интереси, в частност на мултинационални британски компании. Извинявай. Господин Здеховски, господин е, комисар, е, случая с Джулио Реджени е действително ужасен и той поставя въпроса за това доколко могат да бъдат сигурни нашите граждани, когато пребивават в Египет. Ние той, се водиме стратегически партньори с тази страна, сътрудничам си. Но в а, е, е, такива случаи, когато виждаме подобни неща, можем единствено и само да бъдем шокирани. Много се радвам, че за първ път Египет разрешава чужди изследователи, италианци в този случай, да провеждат разследване. Добре, е стъпка в правилната посока, която обаче далеч не е достатъчна. Затова от името на НП Призовавам властите в Египет да направят всичко възможно, всичко възможно да защитат е, европейските граждани, да се чувстват гражданите сигурни за политическите си и религиозните си вярвания. Благодаря. Госпожа Шаки има думата. Благодаря ви. Дами и господа, оплакваме погубения живот на младият италиански студент. Той загина в мъчения там, където беше избрал своя дом в Египет. Принудителните изчезвания в Египет се случват често. През 2015 година техния брой беше огромен. ще накараме египетските власти да изпълнят обещанието си и да си сътрудничат с италианските експерти. Нуждаем се от независимо разследване на случая. Това обикновено, такова обикновено не се провежда в Египет. За съжаление, там има повече несправедливост и изтезания. осъждаме факта, че там се задържат журналисти и опоненти на правителството. 2013 година на 22 000 души бяха задържани. Това е според статистиките на египетските власти. Крайно време е Европейският съюз да говори на висок глас и да не подкрепя по този начин нарушаването на човешките права. Иллюзия е да смятаме Египет за силен партньор и партньор в борбата с тероризма, ако това се извършва за сметка на египетските граждани. Минало, скорошното минало ни показва именно това. все още има рискове от бунтове от 2011 година насам. Възможно е да се проведат отново такива, нека не го забравяме. Е Колегата Малтезе има думата. Госпожо председател, Джулио Речени загина преди 7 седмици и всеки ден египетските власти променят своята версия за тази трагедия. Все повече ни се струва, че в случая има политическо убийство, поръчано от а, властите срещу един млад, смел европеец. А нашето правителство не намери смелостта да осъди това нарушаване на достоинството от страна на египетските власти, които чисти просто ни се подиграват. Трябва да се сложи край на сътрудничеството с египетските власти, трябва да се сложи край на сътрудничеството ни страната в борбата срещу тероризма, тъй като египетските власти си позволяват а, да правят какво ли не под а, на претекста се борят срещу тероризма. Какво прави Европа с а, такива режими, като режима в Египет и в а, Турция, режими, които потискат собствените си народи. С а, толерирането на тези режими ние се отказваме от нашите ценности и по този начин се борим не срещу, а за тероризма. Господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. Европейския председател не само осъжда измъчването и убийството на Джулио Реджени, но ние призовавахме италианските власти да изискат всичката информация и документи, за да могат да проведат едно бързо и безпристрастно разследване с трудничество с египетските власти и да установят е, истината. Египет трябва да прекрати практиката на безследно изчезващи да прекрати и прилагането на закона от 2013, който потиска мирното сдружаване и събиране. Профсъюзите трябва да работят свободно. И се обръщам към вас, господин комисар Хам, Хан. Египет е важен партньор за Европейския съюз, но той не може да остава такъв на каква да е цена. Не следва да си затваряме очите пред случващото се там. Благодаря. Виждам, че господин Хан иска да вземе думата, но аз не мога да ви дам думата сега. Вие сте в списъка за изказване малко по-късно на края на дебата. С това приключваме с изказванията на авторите на резолюцията. Сега от името на НП господин Полчак. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да признаем, че Египет съвсем не се намира в лесна ситуация през последните дни. Разбира се, това не е оправдание а, за нарушаването на човешките права и основните свободи. Случая с Джулио Речени е неописуемо а, трагичен. Това е една институционализирана практика, а именно държавните власти се освобождават от неудобните за тях лица. Нещо, което вече не се прилага в модерните държави. А Египет иска да бъде модерна държава. И целта на Конституцията от януари 2014 година беше Египет да се превърне в модерна държава. За съжаление, той още не е такава. Конституцията трябва да се прилага. Подобно поведение трябва да бъде санкционирано. Хиляди лица изчезват благодарение на разузнавателните служби на Египет. Това показва, че режима не изпълнява основните принципи на демокрацията. Благодаря ви сега от името на социалистите и демократите, господин Демонте. Денте, колеги. Госпожа Демонте, благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, обсъждаме една резолюция посветена на нарушаването на човешките права в Египет. Но по-конкретно става дума за Джулио Реджени. Той беше млад а, изследовател на моя възраст. Той беше изпълнен с надежда и живота беше пред него. Той беше в Кайро, за да следва там, но се сблъска с смъртта и то под формата на нечовешки изтезания. Екипът ни върна тялото на Джулио, но не ни даде истината за смъртта му. Вярно, че имаме стратегическо партньорство с екипът, но как може да се възпрепятства търсенето на справедливостта? Дължим тази справедливост на Джулио Речени, на семейството му, на близките му, на приятелите му, на Фимичело, града, от който идваше и на всички други, които държат на правото на човешкия живот. Никой няма право да отнема това човешко право. Благодаря ви, дума да има колегата Бухнер за една минута. Благодаря. Човешките права, законността, това са основни ценности за Европейския съюз. А що се отнася до търговската ни стратегия, ние трябва да слагаме повече акцент именно върху тези ценности, когато сключваме споразумения за, пар... за търговия с нашите партньорства. Човешките права се потискат навсякъде в Близкият изток. В Египет в последните години положението рязко се влушава, правителството определено се стреми да смачка всяка политическа дейност, дори такава, която реално е в тяхна подкрепа. Подадената днес резолюция излиза в е, точно правилния момент и настояваме пред комисията да наложи е, рестрикции в е, търговията с тази страна. Господин Касталдо, имате думата за една минута. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Днес сме тук, за да осъдим едно варварско и ужасно убийство. Това е варварщина, която е неописуема с думи. Няколко часа след смъртта, извършителите са се погрижили да замаскират престъплението. Нищо не може да възпре днес желанието ни да изясним обстоятелствата около смъртта на Джулио Режени. Необходимо е незабавно да спрат нарушаванията на човешките права в Египет. А, нашите търговски и енергийни отношения с Египет – не могат да служат за извинение на това неописуемо действие. Не може повече да мълчим. Тук не става въпрос само да отдадем почет на паметта на Джулио Реджения за нещо повече, да има справедливост. Благодаря ви, колегата Лопес. Estamos aquí para condenar la muerte de тук сме днес, за да осъдим убийството на Джулио, но и за да припомним, че той загина подобно на много хора, кои, на които той се възхищаваше. Много са убитите подобно на него през последните години в Египет и тяхната памет може да бъде почетена само ако открием истината, а за пореден път прикриват истината от нас. За съжаление, Джулио не е изолиран случай. Той се вписва в прекалено дългият списък на журналисти, адвокати, активисти с правата на човека, които бяха задържани, изтезавани, някои от тях убити през последните години в Египет. Тук сме за да кажем, че смъртта на Джулио не беше напразна, защото неговата опоритост и неговата кауза са вдъхновение за нас и че няма повече да си затваряме очите пред а, това, което прави Египет. Египет трябва да се бори за своята стабилност, просперитет и да се бори срещу тероризма, но в зачитане на човешките права. Господин Кан има думата. Uh, you, uh... Благодаря. Аз осъждам с най-силни думи отвратителното убийство и изказвам солидарно с семейството на момчето. Ние трябва да е, проведем е, безпристрастно разследване, но е, Джулио Реджени е един от, едно от имената в един безкрайен списък на убити и изчезнали в Египет. Египет египтяните също са жертва на подобна съдба ежедневно. И а, ние има много случаи на измъчвания, на убийства, на прекомерна употреба на сила. Египетските власти трябва да отменят репресивните си закони е, в най-спешен план защото тези закони е, под е, претекста, че защитават сигурността на страната, се използват за репресии. Надяваме се там да могат да се извършат реформи, за да има и мир и стабилност в Египет. Благодаря. Списъка за изказвания беше е, кратък, но сега има много заявки за изказване по спонтанната процедура. Не мога да дам думата на всички. Господин Таяни има думата първи. Un interlocutore importante Unione. Благодаря ви, госпожо председател. Египет е важен европейски партньор – той е важен партньор и за всички държави от Средиземноморския басейн. Не може обаче да се пазарим с нашите ценности. Тук не става въпрос за бартер между търговските и економическите ни интереси и човешките права. Отношенията ни с държави като Египет почиват на неизменната клауза за защита на основните свободи и човешките права. Това е основен дълг на Европейския съюз. Той трябва да защитава човешките права дори отвъд своите граници. Аз очаквах по-енергийни действия от страна на върховния представител. Искаше ми се тя да беше тук днес и да я чуя какво ще ми отговори за ам, убития Джулио Реджени, както и за двамата моряци, които от години са задържани в Индия. Европа трябва да бъде чута, тя трябва да защити своите ценности. Благодаря. Председателката. Благодаря ви за това, че бяхте кратък. Сега господин Капуто. Благодаря ви, госпожо председател. Европа трябва да остане рамо до рамо с Италия в усилията и да изясни обстоятелствата за трагичната смърт на Джулио Реджени. Ние не сме готови да приемем версиите, които се опитва да ни пробута в момента Египет. Случващото се в момента в страната е недопустимо. Европа трябва да изиска истината за смъртта на този млад докторант и се да се с много други активисти за правата на човека в страната. Трябва да се зачитат човешките права, свободата на словото и на вероисповеданието. Италия трябва да се бори за изясняване на истината за смъртта на Джулио Речени. Благодаря ви. Думата има колегата Мариас. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων ние трябва да изкажем колко обезпокоени сме от ситуацията с човешките права в Египет. Убийството на Джунио, Джулио Реджени, гражданин на Европейския съюз, реално е последната капка, която преля Искам да изкажа съболезнования на неговото семейство и е, подкрепа на нашите италиански приятели, които провеждат разследването. Мисля, че трябва да изпратим ясно послание на Египет. Те трябва да спазват човешките права и египетските власти трябва да си дадат сметка, че преследването на демокрацията и свободата на египетския народ – е само е, налива вода в мелницата на джихадистите. И Европейския съюз трябва най-решително да осъди убийството на Джулио Реджени. Благодаря. Благодаря, господин Таличка има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да изразя дълбоките си съболезнования на близките на Джулио Реджени – Абсолютно необходимо е да се проведе независимо разследване. Това обаче е едно от хилядите други подобни случаи. Аз съм много обезпокоен. Вчера говорихме за релевантността на партньорството с Турция, имайки предвид това, което прави Ердоган. Ще има либерализиране на визовия режим. Преди малко обсъждахме Казахстан и там и с него сме подписали споразумение при положение, че знаем с какъв режим си имаме работа. Сега обсъждаме Египет и там имаме отношения. Моля ви е, от Европейската комисия, кажете ни как е, да променим политиката си към Египет, така че за в бъдеще да имаме силно партньорство и да променим случващото се по отношение на човешките права. Благодаря. Господин Калузо, благодаря ви, госпожо председател. Преди 10 години Жените си синдикалисти от Махалам ни показаха един Египет, който искаше справедливост и равни права на труд. Мубарак беше разглезеното дете на Запада и, за съжаление, дори след неговото сваляне, Египет ските граждани все още не са получили нито хляб, нито справедливост, това за което настояваха. Ние продължаваме да подкрепяме Агино. Бяха издадени над хиляда смъртни присъди миналата година в страната. Продължават задържанията и изтезанията. Поредният случай беше случая с Джулио Реджини. Египет е стратегически партньор за Европейския съюз и ние не може да оставим подобни действия от страна на Египет безнаказани. Но, за съжаление, се опасявам, че това ще се случи, защото Европейския съюз защитава правата на човека само когато му изнася. Надявам се, че грешите, скъпи колега, думата има колегата по-ланано. Госпожо председател, много сериозен е въпроса. И аз искам да подчертая, че Европа е обединена. Ние трябва да кажем на Египет или ще ни е, дадете информация за това, което се случи с Джулио Реджени, или ние ще прекратим всички економически и дипломатически отношения с вас. Това ще накара Египет да разбере, че те не могат да си играят по този начин. Джулио Реджени вече не е сред живите, но един цял континент очаква отговори от египетското правителство, което само си противоречи. Благодаря. Господин Шико. Грация, президенте. Е Благодаря ви, госпожо председател. В случая е заложена на карта репутацията на целият Европейски съюз. Важно е истината да излезе наяве. Всички знаем, че провежданото сега разследване не е независимо. Няма никакви гаранции, че то е такова. Нашите думи трябва да бъдат последвани от действия. В случая говорим за убийство, за трагедия трагедия, свързана с смъртта на млад докторант, който е изучавал една малко по-различна система от тази, в която е живял. Госпожа Могерини трябва да се намеси в името на прозрачността и истината. Италианското правителство трябва да помисли за прекъсването на всички търговски отношения с Египет, докато не, бъде, не бъдат изяснени обстоятелствата около смъртта на Джулио. Благодаря ви, казва председателката. Сега господин Хауит. Благодаря ви. Като член на Европейския парламент от Великобритания и аз бих споделя нашите притеснения за случая с Джулио Реджени и за съдбата на всички други защитници на правата на човека в Египет. Аз бих искала да се съсредоточа върху параграфа, който иска от Хани и останалите членове на Европейската комисия да засили да засили мерките за забрана на износ от страна на Европейския съюз на технологията може да се използва за репресии. в случая трябва да се попомним и инцидентът с Nokia и наличието на технологии за възможност за масово наблюдение от страна на египетските власти европейските предприятия, които изнасят подобна технология, нарушават международните принципи и защита на правата на човека. И аз искам европейските институции да гарантира, че подобни действия са незаконни съгласно европейското законодателство. Благодаря ви. Думата има колегата Шобо. Giulio Regeni tragikus és brutális трагичната насилствена смърт на Джулио Реджени трябва да бъде подложена на безпристрастно разследване, но се съмнявам, че някога ще разберем пълната истина. Този младеж не е жертва на обикновено престъпление. Неговото убийство е продиктувано и е породено от политическите му убеждения. И в е, тази е, страна сигурността и службите на сигурност действат в една много сенчеста атмосфера. Ние трябва да се противопоставяме на всички подобни случаи, е, трагична, трагични случаи на, с граждани на Европейския съюз. И сега накрая господин Манифи. Грация, президенте. Верита и юстиция пер Джулио. Благодаря ви, госпожо председател. Истина и справедливост в името на Джулио Реджени. Всички европейски институции трябва да се включат. Никаква икономическа дейност и никакви икономически интереси не могат да поставят това под въпрос. Не може да прикриваме причиняването на смърт чрез изтезания, като това, което се е случило в Египет. Трябва с всички сили да се противопоставим на това, което се случва там. Случаят на Джулио Реджени трябва да бъде разяснен в името на всички онези млади хора, които желаят да се включат в политическия живот за в бъдеще. Джулио Реджени беше един от тях. Той просто искаше да разбере и в търсене на истината той загина. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че всички изказвания бяха в един ред на мисли. Сега нека чуем и вас. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина струва ми се, че всички споделяме едно и също мнение. Всички бяхме потресени от е, откриването на тялото на загиналия Джулио Реджин на 3 февруари в Кармио, след като той изчезна на 25 януари. Убийството на този млад научен изследовател от Италия е трагедия не само за неговите близки и за Италия, но и за цяла Европа, за европейските институции и всички негови граждани, както казахте всички вие днес. Заместник председателят Могерини повдигне въпроса за убийството на Джулио Реджини на два пъти с министър на външните работи на Египет и настоя за необходимостта от провеждане на прозрачно, безпристрастно разследване в тясно сътрудничество с а, италианските власти, за да се изяснят всички обстоятелства за покушението му. Въпросът беше повдигната и от Европейската служба за външната дейност по време на двустранните срещи с Египет, проведени през месец февруари. Служителите на Европейска служба за външна дейност следят случаи в тясно сътрудничество с италянското правителство. Европейския съюз много държи на защитата на правата на човека във всички държави по света, включително и Египет. И ще дам още един пример направихме редица изказвания относно заплахата за закриване на центъра Ел на Дим, където се приемат и се предлагат грижи за жертви на насилие. Защитата на, чувата на, права, на човешките права, демокрацията и принципите на правата държава са водещи принципи на външната дейност на Европейския съюз. През 2015 година ние подновихме диалогът с екипета в контекста на споразумението за партньорство и сътрудничество, което беше замръзено през 2010 година, като целта е да се поднови диалогът в области на взаимен интереса. Миналата година подновихме диалога си с Кайро за първи път от 5 години насам и Върховният представител и СВД да поддържат редовни срещи с представители на гражданското общество, защитници на правата на човека и госпожа Могерини лично се срещат представители на тези организации при посещението си в Кайро преди няколко месеца. Едновременно с това работим заедно с държавите членки по общо изявление за правата на човек в Египет, който ще бъде изявление, което ще бъде направено на 15 март на заседанието на съвета за човешки права на ООН в Женева. Едновременно с това върховният представител възнамерява да посети Египет през с няколко месеца и ще се ангажира с темата за човешките права в страната. Мога само да ви уверя, че ще продължим да полагаме всички възможни усилия съвместно с италианските власти да бъде е, установена истината и за да може виновните за бруталната изтезание и убийство на Джулио Реджини да бъдат е, подведени под отговорност. И също така да избегнем подобни трагедии за бъдеще. Продължаваме да настояваме за пълното прилагане на Конституцията и конституционните реформи в Египет от 2014 година в областта на правовата държава и защита правата на човека и за спазване на принципите на правовата държава, което да отговаря на очакванията на египетските граждани. И ако мога да си позволя да добавя, в контекста на сътрудничеството си с Египет винаги сме били готови да подкрепим организациите на гражданското общество, особено тези, които работят по въпросите за демократизацията на обществото. Това е една от основните ни цели в политиката ни спрямо Египет. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за заключителните бележки. Получихме 8 проекто резолюции.